Good morning everybody and most welcome to... Добър ден на всички. Добре дошли на този семинар на тема защита на правата на хората с увреждане. Той е организиран от политическия отдел за права на гражданите и конституционни въпроси и поискане на нашата комисия по петициите. Най-напред организационни коментари не са толкова интересни. Искам да ви информирам, че имаме превод на всички официални езици, с някои изключения чешки, хърватски, естонски, фински. Новото е, че днес имаме преводи на международните жестомимични езици. Искам да ви информирам, че този семинар се предава на живо по интернет и се записват всички изказвания. Както споменах, днешния семинар е част от цикъл годишни прояви, организирани от нашата комисия във връзка с а, а, ролята за оказване на защита на нашата комисия в контекст на инициативите на ОНЕ защита на правата на лицата с увреждане. Това е първият договор, който третира изцяло е, проблемите на лицата с увреждания и първия договор, сключен от Европейския с държавите членки. Целта на конвенцията е лицата с увреждания да имат съществуващите правата на човека на е, равна основа с всички останали. Комисията по заетост и социални въпроси, заедно с Комисията по права на човека и нашата Комисия по петициите представляват Европейския парламент в рамките на конвенцията. Рамката насърчава изпълнението на конвенцията по въпроси, отнасящи се до правомощията на Съюза Госпожа Роса Ферагут представлява комисията по петициите в тази рамка. Днес тя ще председателства първото заседание. Чак сега дойде. Не знам защо. Всъщност, тя, всъщност още не е дошла, може би заради движението, но реших да започнем и ще я замествам докато пристигне. Нашата комисия през последните няколко години получи голям брой петиции от лица с увреждания във всички държави членки. И тези петиции, свързани с, с достъпност, използване на жестомимичен превод, ратификация на договор от Маракеш, достъп до образование и обучение – и достъп до пазара на труда. Комисията тази година работи активно и по въпроси свързани с уврежданията. Приехме нашето становище по договор от Маракеш през януари тази година. През февруари приехме позицията на Европейския Европейския акт за достъпност и минали месец приехме становище по изпълнението на стратегията за лицата с увреждания, която ще намери отражение в доклада, изготвен от Комисията по заетост, така че като председател на тази комисия мога да се гордея с това, че сме си свършили работата. Приветстваме междуинституционалното споразумение за изпълнение на договора от Маракеш по закона за, за авторското право приемаме бързата ратификация на Маркешкия договор от страна на Европейски съюз и всички държави членки. Днешният семинар ще започне с представянето на проучване, поискано от Комисията по петициите за всеобхващно обучение за лица с увреждане. С нас е е професор Серж Еберсон, който е един от авторите на това проучване. Той е изтъкнат социо... социолог. Наскоро той публикува много ста статии по въпроси свързани с включването и обучението. След това ще имаме панел с експерти. Първото заседание е международни европейски контекст. И второто заседание ще се занимае с правната и социална защита за лица с увреждания. Както споменах, първата част ще се председателства от госпожа Ферагут. Ако дойде и тя представлява нашата комисия в работата на Европейския съюз и също така в рамката за увреждания. Второто заседание ще се председателства от колегата Микаела Джофрида. Сега ще дам думата на професор Еберсън, който ще представи проучването. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, за тази възможност да представлява работата, свързана с колегите за включващо образование за лица с увреждания. Най-напред, което трябва да имаме предвид, е, че включващото образование е, няма международна дефиниция. Това е така, защото това включващо образование е национален, национален прерогатив. Между е, страните разбират по различен начин на включващото образование в зависимост от това как е организирана рамката на образованието. Въпреки, че няма международна дефиниция, включващото образование е политическа цел за страните и ние проучихме няколко теми в агенцията и тази работа показва, че включващото образование не е само е, важна част от политическите приоритети на страните, а са предвидени и повече разходи за това образование, независимо от финансовите трудности. Много доклади, много изследвания казват, че това включващо образование – може би изпитва проблеми, свързани с економическите трудности, но това не е така. Повечето страни са увеличили разходите за това образование. Освен това, в встъпителните си думи искам да кажа, че има международни организации, както Европейската комисия, в работата си. Те получават помощ от ЮНЕСКО със своите насоки, получават по насоки и от, Евро... и от конвенцията, но също така консулта... дейности за консултации, които дават възможности страните да обменят опит и знания. Включващото образование – като такова има за цел в повечето страни да съчетае добрите резултати с равнопоставеността. Това е начин за подобряване на качеството на образователната система в повечето страни. Ключващото образование се възприема като а, отговор на все по-сложните общества. А, различието се, вижда не като, се разглежда не като пречка пред социално-економическото развитие, а като средство за съчетаване а, на а, равнопоставеност а, и високи резултати. Различието е добавена стойност която повишава качеството на образованието. Включващото образование е тясно свързано с един нов подход към училището, което ново училище, което не подхожда еднакво към всички, а диференцирано Разработват се индивидуализирани програми, за преподаване и обучение. Ключовото образование има за цел да подобри способността на образованието да посрещне индивидуалните нужди на обучаемите. Според мен тази промяна е, е важна, защото трудностите на обучаемите се свързват не с тяхната характеристика, а с неспособността на училището да компенсира различни изходни точки. Това означава, че включващото образование приема, че всеки обучаем има образователна потребност и трябва да получи необходимата подкрепа. Като имаме предвид, че трудностите на обучаемите са свързани с неспособността на училищата да компенсират различните изходни а, позиции, а, от училищата се иска да помогнат на най-слабите, като насърчават най-силните да, да, да, да постигнат максим, максимума. Включващото образование има за цел да помогне всеки обучаем да постигне успех в зависимост от своите потребности. Тази промяна изисква училищата да разработват съответна среда, да изградят среда, която да е, е достъпна за всички, адаптирана към потребностите на всички. Това означава, че е, училищата трябва да работят по организацията на училището, методите на обучение, е, да, да разработят програмата за подготовка на учители, така че да се посрещнат индивидуалните потребности на обучаемите. Но ако включващото образование предполага съчетание на резултати и равнопоставеност, то е и средство за реализация на правото на образование. Правото на образование е много странно право. което съчетава различни измерения правото да реализираш правото на образование означава, че включващото образование трябва да осигури е, равни възможности за достъп. И включващото образование има, търси своето място в системата на образованието. Чрез образованието хората получават защита, защото достъпа до системата на образование засилва възможностите за заетост. Образованието подобрява социалната интеграция на лицето, намалява бедността и насърчава социалната и, ангаж... економическа ангажираност. Но а, правото до образование предполага осигуряване на равни възможности за обучение за всички. Включващо образование е и процес. Процес, в който на обучаемите се осигуряват равни възможности, като биват те активно включвани в процеса на образование, но също така и като се отчита техните нужди, Например, адаптиране на преподаването намалява с 5% нивото на тревожност. Това означава, че когато отчитаме интересите на обучаемите, ние реализираме правото им на обучение. И така, създаването на равни възможности означава обучаемите, потребност на обучаемите да намерят отражение в методите на преподаване. Но може би това не е достатъчно. Е, необходимо е да се осигурят и равни възможности за резултати. Включващото образование не е само цел, то е средство, което помага на обучаемите да станат граждани. И включващото образование може да се разбере като резултат от е, ученето и като се съчетават е, равните възможности за учене и за резултати и постижения се съчетават резултатите и равнопоставеността в образованието. И като се създават равни възможности за образование, се осигурява защита на хората чрез образование. Включващото образование не е само цел, то трябва да се свърже с равни възможности за гражданство, защото то е фактор за социално сближаване. Чрез адаптирано преподаване на, е, на обучаемите се преподават умения за активно участие – Показва се, че включващото образование е много важен път към насърчаване на активно участие не само в образованието, а подобрява се и търпимостта и толерантността към различието. Тоест, спазването на правата на обучаемите предполага че се осигуряват равни възможности за достъп, равни възможности за учене, равни възможности за резултати, но и равни възможности за граждането. До каква включно образование дава възможност граждан, е, обучаемите да станат активни граждани? If we take the work done by the European Agency with countries in order Работата, която върши Европейската агенция с страните, има за цел да събере сравними данни. В повечето страни е, учащите се участват в традиционната образователна система, т.е. 80%. Трябва да се каже, че работата, която се върши с страните, позволи създаването на една сравнителна рамка, която ни дава представа за положението в различните страни. Една от трудностите беше свързана с отсъствието на сравними данни. И ние имаме нужда от рамка, основана на практиките на страните. Така че да се види какъв е процентът от чащи се чието нужди се оценяват от многодисциплинарни екипи. Тук се включват представители от училището извън него и които са разработили индивидуален план, съответстващ на потребностите на обучаемия. И този план редовно се актуализира. Учащите се, които преминават през този процес – С предмет на официално решение и 80% от случаите са записани с е, други учащи се, които нямат увреждани и в повечето страни се смята, че те са включени. Но тази тенденция, която е важна, се основава на политики, които подкрепят гъвкави стратегии за преподаване. Финансирането е много важно за реализация на включващото образование – Работата, която вършим в Европейската агенция, показва, че е, финансирането може да е стимул за включващо образование или пък пречка. Ако се окаже, че включващото образование е тежест е, за заинтересованите страни. В момента се оказва, че страните подпомагат индивидуализираното преподаване и гъвкавото обучение чрез три мерки. Финансиране за подготовка на учителите, но също така предоставят допълнителни средства, за да могат училищата да предоставят специализирана подготовка на учащите се, които има опасност да изпаднат. За тези обучаеми не е нужно официално решение. Третото ниво на финансиране е, се предоставя за учащи се, за които, които са се натъкнали на трудности в образователната система. Система, която не им осигурява равни възможности за учене. Тук можем да кажем, че процентът от лицата с официално решение е различен за различните страни. В някои страни 60%, за 60% от обучаемите има официално решение, в други страни те са 1%. Това това не означава, че в една страна има 60% повече учащи се с специални потребности. Това означава, че способността на образователната система да включва всички зависи от способността на системата да осигурява включващо образование. Като анализираме механизма за разпределение на средствата, се оказва, че в, че в образованието а, са включени различни елементи, а, с, с, съчетават се дейностите на централните, местни и регионални органи. Системите за включващо образование са много по-сложни от общообразователни системи и изпълнението и ефективността на включващото образование зависи от това как различните елементи на включващо образование, здравеопазване, интересите на учениците, образование, доколко те са взаимно свързани и зависи и тази взаимна връзка е ключов фактор, на чиято основа заинтересованите лица могат да предприемат мерки. Включващото образование зависи и от управлението, отчетността, механизми за наблюдение, изграждане на капацитет. Т.е. включващото образование зависи от това до е, колко, доколко съществува благоприятна среда. Накрая, включващото образование се основава на приоритет за включващо образование, е, чиято цел е, е ефективна, разходоефективна и справедлива система за включващо образование. Също така, децентрализирана система, която насърчава гъвкавост на всички нива е, възприема се превентивен подход, чиято цел е да не се допуска изключване и да се постави акцент е, върху е, насържителния ефект на механизмите за изграждане на капацитет. Също така управлението и отчетността имат за цел да направят системата е, по-благоприятна. Благодаря ви. Ще се радвам да отговоря на въпросите ви. Thank you very much. Thank you very much, Благодаря, професор Еберсон. Ние се гордеем от това, че имаме възможност да ви изслушаме днес. Благодаря ви от сърце. Е, не е толкова честа практика в една е, парламентарна комисия да има толкова много възможности за различни видове комуникация, жестомимичен превод, велотип и така нататък. Благодаря за е, усилията, които сте вложили в този, да кажа, красив, прекрасен доклад и искам да подчертая две неща, които казахте, които са важни за нас не само като взимащи решения, но и като хора просто. А именно толерантността към различността създава емпатия и създава по-добро общество. Това трябва да приемем като много сериозно послание в е, всичките си измерения. Аз е, вече станах е, на 50 и започвам да си мисля, че няма нужда да говорим за хора с увреждания, защото всички имаме увреждания, така или иначе. За това смятам, че трябва да проявяваме и разбиране, и съчувствие едни към други. Нека да дам сега думата на колегите за въпроси и след това ще ви дам възможност да отговорите. Си, muchas gracias. Eh, bueno, eh, me ha encantado oírle, escucharle. Eh... Благодаря. Удоволствие беше да ви чуем, господин професор. света на хората с увреждания трябва да може да се възползва от подобно приобщаващо обучение и ние трябва да инвестираме в него не само е, от економическа гледна точка, а и от е, възможността да развиваме стойностите, ценностите на нашето общество. Децата се учат именно по този начин. А вие имате ли представа каква е картината в отделните страни членки? Знам, че има много големи разлики по, в е, степента, в която те приобщават лицата, които имат различни нужди за обучение. Има страни, които изостават. Необходими са много сериозни инвестиции в образованието, защото и учителите имат нужда от подкрепа. Не е едно и също да осигуриш учител за, деце, за дете, което е незрящо или дете с дислексия. Това са нужди, които са напълно различни. И трябва да има възможност да се посрещат тези нужди. Когато едно дете с увреждания има увреждания, те не, то не винаги бива пращано в е, училище е, за всички, отиват в специални центрове за обучение. Ние трябва да инвестираме в обучението на учители за специални нужди, които да могат да работят и с целия клас, и с деца, които имат такива специални нужди, но обучението им струва допълнителни пари. Какво може Европейския парламент да направи, за да насърчи страните членки в тази дейност? Ние трябва да застанем за всички ценности, които проповядваме. Аз изпитвам смесени и оптимистични, и е, песимистични чувства в това отношение защото ние говорим за ценности, цитираме всички основни красиви е, членове, на които се базира нашият е, съюз, но когато се стигне до конкретика, е много трудно да се е, въведат е, всички достижения на техниката гласувахме е, подобен доклад и е, общо взето 300 гласа бяха за, 300 против, защото пък и бизнесът си казва своето и въздейства на гласуването. Общо взето, какво се случва, това, което се случва тук, отразява до голяма степен и случващото се в страните членки, т.е е, ние имаме добри намерения, но на практика не всичко се получава. Това а, очертава и кризата на доверието в Европейския съюз. Примерно в Брюксел едно дете с увреждания няма да бъде прието в едно стандартно добро училище. Става дума за европейските училища. Аз съм критикувала често тяхната система, именно по тази причина. Какво можем да направим така, че да осигурим бъдещето на приобщаващото обучение? Аз предпочитам а, моето дете да има изградени ценности, от, а не да, да, да има единствено и само добри знания по а, математика. Следващия колега. Благодаря за коментарите и въпросите ви, госпожо председател. А, така е, приобщаващото обучение се базира на принципите, за които говорих от дълго време. Това е господин Еберхард. Аз участвам в такива форуми от дълго време. Но много е, неща е, се развиха в положителен смисъл в последните 20 години и според мен държавите тръгват по пътя на застъпване на подобно приобщаващо обучение, защото то е не само е, признато право по силата на Конвенцията на ООН, но е също и възможност да се съчетае равнопоставеността с постигането на резултати. В Европейския съюз си даваме сметка, че страните членки са извървяли някакъв път, който не е, е еднакъв. Някои са постигнали повече, отколкото други. Но така или иначе са тръгнали по този път. И то е, именно защото е, приобщаващото обучение имало е, за цел предимно да обхване в системата си и децата с увреждания. А сега вече е, обр... образователната система търси. Е, е, целта на образователната система е всички да успяват. Това е смяна на приоритета. Търси се успех за всички, не на една малка част от обучаваните. Това е много, много силна тенденция в последните 10 години. И, както и вие подчертахте, това съвсем не е лесно да се случи. И защо? Защото не оглеждаме винаги нещата в тяхната им цялост и сложност. Сега това е, е и предизвикателство пред националната система. Ми, не можем да упростяваме нещата. Трябва винаги да ги разглеждаме в тяхната цялост. А страните членки си имат различни приоритети. А, те трябва да е, определят е, по какъв начин да осъществят взаимодействието между тези различни приоритети. Ето тук е, Европейския съюз има своята важна роля. А именно така да насочи вниманието към различни измерения. А, примерно, данни. Да, ако съществуват достатъчно данни, ще може да се а, сравни е, необходимостта за осигуряване на целенасочено специализирано обучение на тези деца са в сравнение с общата нужда от осигуряване на обучение. Необходимо е да има възможност за такова сравнение, защото си даваме сметка, примерно, че в някои страни има данни за това колко деца влизат в стандартната система на обучение, но има много малко данни, да речем, за това как те успяват в тази система. И липсата на тези данни не дава възможност на училищните власти или на съответните власти да обмислят какви могат да бъдат педагогическите практики за постигане на успех. Това е важно измерение. Едно друго важно измерение, според мен, е всъщност да се обръща внимание на държавите – те са готови, те имат воля да вървят и по-нататъка. Да, е, така, да приемат при сърце въпроса за образ... управлението, защото е, включващото е, обучение изисква повече гъвкавост на образователната система. Но една по-голяма гъвкавост, по-голяма децентрализация на образователната система предполага от друга страна да се търсят и други начини на управление на тази система – а и да, се, е, да има поглед, да има визия за нейното развитие, за това е, как, как, как ще дава тя възможност за развитие на капацитета на децата. Необходимо е да се разработват и методите за осъществяване на подкрепа Голяма част от страните е, в момента дават много повече средства за приобщаващо обучение, отколкото са го правили до сега. Тези средства се увеличават, независимо от политиката на економии но а, страните не винаги слагат достатъчно акцент. Мисля, че това може да се прави на европейско ниво за това да а, дава възможност е, образователната система да изважда най-доброто от децата. Тук се поставя въпроса за образоване на, препо... на учителите? Има ли е, как може е, образователните институции да променят своята политика и начин на образование? Ще има ли възможност е, да се даде е, така, възможност на, учители, на обучаваните да освоят материала, който се поднася. дали ще се търси само качество или ще се търси максимална полза от е, използваните средства? Ще може ли образователната система да се развива по отношение на собствените си критерии за качество? Thank you very much. Uh, um, I think I can I also ask you a question? Благодаря. Мога ли аз да ви задам един въпрос? Изключително много ми харесва колко сте положително настроен в подхода си, че страните членки инвестират много, че се ориентират към а, включ, включващо образование. Въпросът обаче е какво правят институциите. Знаем, че е, в европейските училища има още много какво да се желая за това как е, те да приобщават е, децата с увреждания как тези деца да бъдат приготвени е, да се включат в обществото. Знам, че има просто абсолютно много деца, които са напълно изоставени в това отношение заради увреждането им което е позор, защото в край на крещата европейските институции трябва да бъдат флагмана, водещите в това отношение. Нашата комисия има много силна позиция. Ние пътуваме в страните членки за установяване на фактите. Работиме за това хората да имат достатъчно независим живота, образованието е, е основен източник на тази възможност. Е, имате ли представа от европейските училища? Разглеждали ли сте положението там? Е, не само така политическите им документи и разработените стратегии, защото има огромна пропаст между прекрасните документи, които ни се поднасят и реалността. Си, по cette question. Alors, euh, on n'a pas regardé précisément. А, не, тази тематика не съм я оглеждал конкретно. Обсъждали сме, но нямаме конкретен анализ на европейските училища. Но въпросът за тези училища под, подкрепя колко е важно да има възможност тези подобни училища да получават е, помощ е, за е, това да стават по-приобщаващи. Защото тази помощ ще им позволи да правят е, малко по малко малки стъпки. И ако във всички европейски страни се е развило подобно включващо обучение, то е защото се е разработена там и институциална рамка за съществуването на подобни уч, е, учебни заведения. И тогава вече се поставя въпроса европейските училища доколко имат подкрепа отвън, която да им даде възможност да осъществят подобна политика. Значи от една страна да образоват преподаватели, от друга страна да осигурят достъп, защото осигуряването на достъп не е така не съществува в празното пространство. То е свързано с организационната и функционална логика на образователната система. И мисля, че е, именно в такъв смисъл трябва да се разглежда въпроса за европейските училища. Какъв вид подкрепа може да бъде осигурена на тези училища, за да започнат стъпка по стъпка да търсят равнопоставеност и е, високо качество на образованието и за тези деца. Това се прави отвън. Председателката, благодаря. Ето сега вече имаме още по е, убеждаващи аргументи да настояваме от европейските училища в Брюксел да предприемат подобна политика и мисля, че някой от нас трябва да е, заемат е, именно много ясна позиция, защото е, тук учат деца, идващи от много страни, което само по себе си е трудно за тях, така че ние трябва да държим под око как се развиват е, европейските училища в Брюксел. Благодаря, много ви благодаря. Много сме и щастливи и благодарни за вашето изказване. Благодаря и за документа, който ще ни предоставите. Ще го е, ползваме. И сега с удоволствие давам думата на госпожа Ферагота да е, председателства първия панел. Е, е, Благодаря ви много, госпожо председател. Да, в началото на този семинар, работен семинар на тема защита на правата на хората с увреждания, ще кажа, че в нашата комисия има много петиции с подобна тема за правата на хората с увреждания. Винаги са свързани с включването в образованието, достъп до образование, достъп до заетост, тъй като е трудно да се осигури постигането на този достъп. Това е свързано и с транспорта и с други технологии. Вие говорихте за услугите и за всички сектори. Действително ние искаме да направим така, че те да са в съответствие с правата на хората. 28-те държави членки на европейски държави 20, са подписали, 27 са ратифицирали подобен тази конвенция, която е по своето естество договор за правата на хората. И в работните групи ние работим по въвеждането на тази конвенция. Но когато работим с държавите членки, виждаме, че има механизми, които а, трябва да се а, подходи по малко по-различен начин според съответната държава членка. И така, аз сега ще модерирам първия панел и тук въпросите са какви са резултатите а, от а, тази конвенция в Европейския съюз. Първият ни оратор е Ансофи. Тя е координатор а, по човешките права в Европейския форум по уврежданията. Тя има много опит в тази област, а, а, степен в международното право, особено специализация а, в областта на дискриминацията, работи за висшия представител на ОНЕ в тази област и за нас е радост, че тя може да ни подпомогне в нашата комисия, за да напреднем ние с работата, която вършим, за да направим така, че да се променят нещата и ценностите на Европейския съюз да станат приоритетни за държавите членки. Благодаря много за тази покана в а, този форум. А, много се радвам, че съм тук а, тази сутрин. Аз съм от Европейския форум а, по вражданията. Ние сме а, представители на гласовете на 80 000 души с увреждани в Европейския съюз. И така, последния месец, какъв е напредъка по осъществяването на конвенцията? Това е което ще го засегна днес като тема и също какво се прави в това отношение. На първо място, нека да си помогна с моята презентация. Но дори да не успея, няма страшно. Не знам точно къде да натисна. Както каза и уважаемия е, депутат, каза, че съществува е, Конвенцията за хората с увреждания, както и други препоръки от 2015 година. И тези препоръки, както и други документи са превърнали в дневен ред за нас. И основната ни задача в последните години и в последните месеци е да повишим а, осведомеността по повод на тези документи. И така се срещнахме с няколко членове на Европейската комисия, за да видим как може да се въведат принципите на тези конвенции в тяхната работа с комисаря Тайсън се срещнахме, да видим как може това да се въведе в а, социалния стълб. А, също с комисаря Оттингер се срещнахме, за да говорим за политиката по човешките права и а, как да се включи повече подкрепа за хората, които работят със своите увреждания. Комисаря Крето също срещнахме, за да може наистина съобщението за правата на хората с увреждания да се включи и в нейната работа и да се разпространява в държавите членки. И миналата година също така се срещнахме и с комисаря Стилианидес, защото той наистина смята, че хуманитарните помощи на Европейския съюз трябва наистина да включват хора с увреждания и до момента са изключени хората с увреждания от европейския отговор на беженската криза, но ще се върна на тази тема малко по-късно. Европейския съюз вече през 2021 година трябва да, запо... да изпрати своя доклад а, към ООН и ние вече започваме да подготвяме нашия пък собствен доклад за това какво е състоянието на хората на спазването на правата на хората с увреждания в Европейския съюз и така ние организираме заседания, срещи, където събираме както хора с увреждания, така и организации, които работят в тази област и измерваме напредъка. Тази година работим по-подробно върху стратегията за хората с увреждания, а пък по-нататък ще дойде и по административната част. И тук идва и въпроса за училищата, тъй като има много оплаквания, жалби и писма в посока именно на това на родители на деца в европейски училища които не могат, деца, които нямат достъп до тези училища, които бъдат препращани от европейските училища към белгийски училища. И аз като белгийка мога да кажа, че действително няма тази достъпност. И така, ние действително сме благодарни за цялата работа на Европейския омбудсман, за това, че се повишава а, осведомеността за а, интернет страниците на Европейския съюз и в момента това проучване, което правят за застрахователните и здравноосигурителни теми. Моя колега ще засегне темата малко по-късно. И така, това са темите за следващата година за нас. И сега стигам до един друг важен въпрос, който ние следим, а именно Европейската стратегия за хората с увреждания. Моя колега малко по-подробно ще я опише, но в, за тази стратегия вече има междинен доклад за напредъка. Много добър документ, добра представа дава за всички области, в които има напредък, както и как те се съотнасят с всички препоръки на ОНЕ. Ние също така тясно си сътрудничим с Европейския парламент и доклада на депутатката Хелга Стивенс за напредъка на стратегията, активен диалог, в който редовно участваме и един от основните моменти, който проистече от това е апела ни за стратегия за следващия период, който обаче, която стратегия всъщност обхваща повече от настоящите теми и също така стъпва отвъд съобщението за правата на хората с увреждания и има нужните оценки и наблюдения. Това е всъщност нашата основна препоръка в това отношение. Исках също така да ви информирам и а, как разглеждаме осъществяването на стратегията и а, съобщението на национално равнище. Няколко европейски държави тази година, Люксембург, Обединеното кралство, Латвия, Черна гора, Босна и Херцеговина и сега и Унгария и Испания във втори етап ще бъдат разгледани и оценени и се подготвят ам, доклади, които ще бъдат разгледани от комитета по а, съобщението за правата на хората с увреждания. Разбира се, още доста има, ам, което можем да направим, но все пак организациите на хората с увреждания имат някакви указания как могат да действат и с какво могат да постъпят към а, законотворците в съответните държави. Друг един въпрос, който следим. А ето, това са някои снимки на нашите членове в Женева, които се обръщат към комисията а, за правата на хората с увреждане в ООН. Това винаги е важно а, за тях. Друг един въпрос, който следим внимателно е Брексит. А, в смисъл с нашите е, организации и партньорски в Обединеното кралство, тъй като изключително е, се притесняваме, че е, правата, които са натрупали и са придобили хората с увреждания в резултат от европейското членство, ще намалеят или а, е, няма да бъдат спазвани, както по директивата правата, така и други, а, е, свобода за движение, на движение и учене в друга държава членка. И тук виждате как сме допринесли в частта за въздействието на а, е, Брексит върху хората с увреждания. И а, разбира се, ние държим на това хората с увреждания да участват в а, преговорите, за да може и въздействието на Брексит да не се от, отрази много на техните права. А, другия въпрос, а, а, по който се срещаме следващата седмица с комисаря Стилянидис, е за хо, правата на хората с увреждания при а, бежанците. Много а, активност има и хора, които идват при нас и ни казват как подкрепят хора с увреждания сред бежанците. Например, в гръцката организация ни обясняват как има бежанци, които не чуват добре и не получават достатъчната, достатъчна информация. И така ние организирахме експертна група, за да работим по този въпрос и да повишим осведомеността и на европейско равнище, за да се знае, че много бежанци, когато идват на европейските граници, не биват идентифицирани като бежанци с а, увреждания и а, съответно нямат достъп до много от а, основните възможности, като например бежанци, които не могат да а, ползват душ в продължение на месеци, тъй като а, душовете не са достъпни за тях. Също така и а, бежанци с, а, умствени ограничения, които не получават нужната информация за правата си и за връзките с семейството. Разбира се, много такива информации. Има за бежанци с изключително тежки проблеми, умствено и емоционални, които проистичат от, разбира се, преживяното преди тяхното пътуване към Европа и по време. И така, също искам да кажа, че нашите гръцки членове работят по проект с агенцията на ОНЕ в лагерите в Герци, Гърция, как да се идентифицират хората с увреждания, как да бъдат подкрепени. Надявам се, че това е нещо, което може да бъде разпространено като информация и евентуално а, осъществено и в други държави членки. Друга една тема, която е много важна за мен и по която аз работя а, с а, много желание са жените с увреждания и момичетата с увреждания. А, има също така, че а, изследване, което посочва, че а, жените и момичетата с огре, а, увреждания са три пъти, е три пъти по-вероятно да бъдат жертва на насилие. С а, организацията на ОНЕ също работим в тясно сътрудничество с лобито на жените в рамките на тази организация и с а, дейността срещу насилието а, срещу жени и се надяваме да предприемем следващата стъпка, а именно Европейския съюз да се присъедини към а, съответната на а, Конвенцията на ОНЕ в това е отношение. Много важен член в нея, 39-ти член, който а, забранява насилственото а, стерилизиране и а, на момичета и жени, защото тези решения се а, взимат вместо тях, те нямат а, своя възможност за вземане на решение и затова ние подготвяме доклад, който ще предостави подробна информация за тази практика и разбира се ще апелира за преосновяване на тази практика и тук, доколкото разбирам, от Сурая Пост ще бъде организирано изслушване по тази тема тук в парламента и ще чуем и а, всъщност изказванията, историите на самите жени с увреждания. Друг един въпрос, който искам да повдигна е а, равнопоставеността и а, равнопоставеното отношение и третиране. А, ние смятаме, че е необходима нова стратегия това отношение и следващата година ще публикуваме доклад, за да видим в каква степен изобщо са защитени хората с увреждания на национално равнище. Ще сравним и всичко това ще се влее в нашата стратегия за застъпничество и а, презглеждането на директивата за равно а, третиране. Тук виждате първия ни доклад за човешките права. А, там се разглеждаше всъщност това съобщение за правата на хората с увреждания, конвенцията а, за правата на хората с, с увреждания, докъде е стигнало осъществяването. И разбира се, една друга тема, по която мога да говоря цяла сутрин е Европейския а, акт за хората с увреждания. Беше казано вече тук, че има известен напредък, но нашата загриженост е, че малките и средни предприятия, микропредприятията все още са изключени и всъщност много хора с увреждания няма да имат достъп до техните продукти и услуги. Това е което исках да подчертая. Благодаря ви за отделеното време. Благодаря, Софи. Мисля, че ти повдигна всички важни въпроси и ни даде доста повод за размисъл. Много интересна презентация чухме и сега ще дам думата на част от екипа, представител на екипа на Европейския омбудсман и също така съветник в парламента в а, няколко поредни мандата а, и колега, който се занимава с стратегическата политика в това отношение. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати, дами и господа. Най-напред искам да благодаря на организаторите за това, че поканиха службата на омбудсмана на този семинар. Ще ви представя актуална информация за работата на омбудсмана, свързана с правата на лицата с увреждания. Омбудсмана работи по оплаквания, по жалби за лошо управление. Тези жалби са срещу европейски институции, агенции и органи, всеки гражданин или жител на Европейски съюз, фирма, сдружение или друг орган с регистрирано седалище в Европейски съюз може да внесе жалба. Лицето, което внася жалба, не е нужно да бъде лично засегнато от е, лошото управление. Е, освен работата по жалбите, омбудсманът може да използва правомощията по собствена инициатива. Това означава, че тя може да реши да започне стратегически разследвания на системни недостатъци в европейски институции. Може също така да реши да започне стратегически инициативи. Целта е да се направят предложения на институциите по важни теми, да се види какво може да се направи преди да започне анкета като член на Конвенцията за правата на децата с увреждания и мрежата за неговото наблюдение. Омбудсмана наблюдава изпълнението на конвенцията на ниво институции като цяло, жалбите свързани с уврежданията са свързани с широк кръг въпроси, като достъпността на сградите, достъпността на материални вебсайтовете на институциите, е превод на жестомимичен език, участие в конкурси за назначаване и искове за, за здравни застраховки за деца с увреждания. Сега ще представя два е дела. Първо, работата на комисията по оплакване за нарушение от Чешката република. След намесата на омбудсмана, комисията обясни, че конвенцията е, има програмен характер и изпълнението е отговорност на държавите в съответствие с техните правомощия. Според омбудсмана, обясненията показват ясно позицията на комисията за това кога може да предприеме мерки като пазител на договорите по отношение на конвенцията. По-нататък използване на картинните предупреждения на котиите с цигария. Едно, едно такова предупреждение е лице в инвалиден стол е изобразено и има надпис Пушенето води до инсулти увреждания. Според жалбата лицата с увреждания са стигматизирани. В решението омбудсмана каза, че би било полезно да се допита до групи от гражданското общество по отношение на избора на изображения. Сега две стратегически е, проучвания и анкети в областта на е, уврежданията. Наблюденията на Комитета на ООН са много важни в е, работата на е, службата на омбудсмана. Е, през 2016 година омбудсмана започна стратегическа анкета за това дали отношението към лицата с увреждания съответства на конвенцията. Правилника за служителите на Европейския съюз предвижда пълно възстановяване на медицинските разходи, когато бъде признато сериозно заболяване. Тук трябва да бъдат четири критерия, в това число съкратена съкратен на жизнена прогноза, но според омбудсмана медицинския подход към уврежданията не съответства на социалния модел, който насърчава конвенцията, по-конкретно критерият за а, лоша прогноза не съответства на конкретната ситуация. Много увреждания, въпреки че имат въздействие върху живота на хората, нямат непременно отрицателно въздействие върху продължителността на живота. След анализ на отговор на комисията, екипът на омбудсмана поиска среща с представители на комисията, за да получи допълнителни пояснения преди да се взема следващи стъпки. Среща беше през юни, доклада беше публикуван на уебсайт миналата седмица. Анкетата продължава. Второто стратеги... Втората стратегическа анкета е свързана с достъпността на вебсайтовете на институциите. В наблюдението си Комитета на ОНЕ изрази загриженост в тази област. Освен това, през октомври се прие директивата за достъпността на вебсайтовете на, обществ... на органите от обществения сектор. Вярно е, че директивата не се прилага към уебсайтовете и мобилните приложения на институциите, но в текста се казва, че тези институции трябва да спазват изискванията на директивата за достъпност. Както казах, смятаме, че Европейския съюз може да дава пример. Директивата също така предвижда полезни мерки, които помагат да се осигури спазване на тези изисквания, като задължение за наблюдаване и предоставянето а, на гаранция, че вебсайт, даден вебсайт е достъпен. През, през юли 2017 година омбудсмана започна стратегическа ангета за достъпността на вебсайтовете и онлайн инструментите. В писмо до председател. Юнкер тя повдигна въпроси като оценка на достъпността на вебсайтовете, предоставянето на информация на жестомимичен език, и формати за лесно четене, обучаване на служителите на комисията да работят с подобни уебсайтове и е, гаранция, че е, уебсайта е достъпен. В момента се извършва анкета и чакаме отговора на комисията. Предстои отговор на комисията. Също така трябва да отбележим, че от известно време разработвам, правим така, че нашия вебсайт да стане по-достъпен. Публикувахме е, по-лесно зачетено обяснение на нашата дейност и за това как се внася жалба. Освен това, е, външен изпълнител направи оценка на това доколко Уебсайта на омбудсмана съответства на насоките за достъпност на съдържанието на уебсайт. Получихме много висока оценка. В момента също така омбудсмана наскоро взе решение да въведе задължително обучение за служителите, които работят по вебсайтове. сайтове ако искате да прочетете тези случаи по-подробно, е, искам да ви насоча към нашия вебсайт. Омбудсмана често казва, че искаме да се съсредоточим върху конкретни действия, така че конвенцията да не остане само пожелателен списък. Тя трябва да изиграе своята конкретна роля при изпълнението на конвенцията на ниво европейски институции, освен че освен, че привличам вниманието върху наблюдението на комитета на ООС за тази цел, искам да подчертая, че винаги сме готови да споделяме опит и да получаваме към коментари, тъй като това е което очакват гражданите от нас. Muchas gracias. Eh, estaremos pendientes también de las respuestas. Благодаря. Очакваме да чуем отговорите от всички тези процедури. Сега думата а, има а, заместник ръководител на отдел в Европейската комисия комисията всъщност е много по-амбициозна от парламента по отношение за акта за а, достъпност. Благодаря и от името на комисията по петициите а, за неуморните усилия. Благодаря ви за работата която вършите по подготовка на акта за достъпност. Благодаря ви за любезните думи, благодаря ви за тази покана да споделя нашата а, работа по изпълнението на Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания. Както знаете, Работата по изпълнението на Конвенцията на европейско ниво се извършва в контекста на стратегията на Европейския съюз за увреждания срокът е 2020 година. Изпълнението на конвенцията е една от основните цели, но тези цели вървят ръка за ръка с целта овластяване на децата с увреждания, така че те да използват своите права и, да ням, и Европа да няма пречка. Ето защо е акцента върху достъпността и ние ще продължим това да бъде основна предпоставка. В стратегията има 8 области. Там се прави преглед на основните постижения до 2017 година. Е, когато беше публикуван е, доклад е, за напредъка. В този доклад има две основни цели. Първо да се направи преглед на това, което сме свършили през последните години и второ да се идентифицират възможни мерки и да анализираме работата си по изпълнение на препоръките на ООН към Европейския съюз за изпълнение на конвенцията. За тази цел докладът съдържа основни елементи, за които аз ще ви дам конкретни примери. Ще се опитвам да ви представя и актуална информация за тази година. Има обаче няколко много важни а, анекса. Първо прави се обзор на обществените консултации. Тази година ние работим с организации, представляващи лица с увреждания и като цяло лица които работят с, в тази област, както и обществените органи на държавите членки. Това е от изключително значение за комисията. Ние провеждаме обществени консултации, получихме 1500 отговора и повдигнатите въпроси са свързани с, до, с недостъпност до заетост и транспорта, познаване на правата на лицата с увреждания, но също така и ангажираността на обществените органи за тази конвенция. Ние следим диалога с гражданското общество. Тази година проведахме срещи с такива организации. Вторият анекс е, дава обяснение за всяка от мерките. Те са над 100. Там е посочено какво сме направили и какво предстои да направим. Също така искам да кажа, че в анекс 3 са дадени конкретни препоръки, така че има конкретен отговор на всяка една от препоръките. И най-сетне е описан, се е описана работата на институциите и на комисията като на обществена администрация. Представителя на омбудсмана спомена вебсайтовете. Ние включваме достъпността до вебсайтовете. Извършва се и обучение, но също така когато се публикува вебсайт, ние, се, ние правим анализ на неговата достъпност. Освен това, е много важно да се посочи, че достъпността е въпрос, който засяга не само Европейската комисия, но и всички служби на институциите. И най-сетне искам да спомена последния анекс, в който са представени дейностите за включване на разпоредбите на конвенцията във всички политики. Говоря за, казвам ние, но не става дума само за нас в комисията и за всички институции. През 2010 година де... беше приета, прияти са Записали сме 130 правни документа, в които се споменават уврежданията. Ще ще ви дам и примери за последни включвания, които не са записани. Сега основните елементи на документа – ние сме, смятаме, че предстои още много работа. Нашето заключение е, че целите на стратегията остават актуални за следващия период и това е контекста, в който продължихме да работим през 2017 година. Достъпността е една от областите, в които съсредоточаваме своите усилия. Целта е да запазим постиженията и да направим така, че да се осигури нужния, нужната достъпност. Но също така искам да спомена изпълнителната дейност, например директивата за достъпност на веб сойтовете, е, преди да влезе в сила, трябва да приемем няколко насоки за изпълнение. Няма да ви цитирам всички инициативи. Ще спомена само някои от тях. На този слайд са показани само някои инициативи. Например, в областта на участието ние напредваме добре с инициативи за Европейска карта за лица с увреждания. Инициатива, на която много държим, защото тя трябва да се предприеме заедно с държавите членки. Става дума за карта, с която могат да се реализират права в целия Европейски съюз. Що се отнася до дефиницията на а, увреждания, наскоро подпомогнахме държавите членки да проведат семинари. Това е много важен въпрос – е, по който конвенцията трябва да трябва да даде яснота. Това е стъпка, която е предпоставка за упражняване на права. За тази цел ние работим с мрежата от експерти, продължаваме да събираме информация. Също така в областта на социалната защита искам да спомена стълба за социални права. Работата по увреждане е тясно свързана с този стълб. Тази година ние работим заедно с експертите за събиране на данни и а, за формулиране на препоръки за това как препоръките да станат част от всички стълбове и как а, да а, разработим по-подробно стълба, свързан с, с уврежданията. Един много важен елемент е следният в е, инициативите по стълба, именно баланс между професионалния и личния живот. Комисията за пръв път предложи не само да се обръща внимание на родители на деца с увреждания или които се грижат е, за деца с увреждания, но също така и родители с увреждания, които имат нужда от предприемането на социални мерки. в заключение само ще спомена дейностите по външната дейност. Работим по проект за разработване на индикатори, така че да се свърже конвенцията с целите за устойчиво развитие. Е, тези индикатори отразяват е, правата на лицата с увреждания в конвенцията и, и това е още един е, пример. Тъй като мисля, че нямаме време, искам да кажа, че ние продължаваме да водим разяснителна кампания, годишния ни форум за изпълнение – обедини всички национални механизми за координация и независими механизми с тези на европейско ниво, за да обсъдим важни въпроси като бежанци с, с увреждания, как да се спазят разпоредбите на конвенцията и разбира се оценката на е, уврежданията. В заключение искам да кажа, че ние ще продължим да работим по изпълнението на конвенцията в е, контекста на стратегията. Ще продължим да прилагаме препоръките като насоки и тъй като стратегията съдържа ангажименти за включване на разпоредбите в е, всички политики, Например, това е случаят с промяната в правата на пътниците в железопътния транспорт. Вече разговаряме с гражданското общество за това до година да започне период на размисъл, да оценим и направим преглед на резултатите от стратегията, за да подготвим следващите стъпки след 2020 година и да използваме тази информация, за да започнем да подготвяме периодическия доклад за напредък. В този контекст искам да посоча дейността, която се извършва по доклада за напредъка на стратегията за лицата с увреждане. Благодаря за вниманието. И ще остана тук, ако има въпроси. Благодаря. С което е, приключваме първият панел и можем да пристъпим към следващия тур. Михаела Йофрида ще го председателства. Грация, бонжорно, даверо... Е. Добър ден, много се радвам като заместник председател на интергрупата за лицата с увреждания и член на тази комисия. За мен е член да председателствам този съвет. Ние като пряк събеседник с лица с увреждания и сдруженията, които ги представляват. И можем, можем да работим в тази област, в уважението към тези лица, отсъствието на дискриминация са цели, които никога не трябва да губнат поглед. Лицата с увреждания трябва да могат да упражняват всички права и основни свободи, така че благодаря на всички, които присъстват днес и които ще участват в настоящия семинар. Аз оценявам високо изслушаните договори. Тук са представители на организациите, които работят в тясна връзка с лица с увреждания и техните изказвания ще осигуря допълнителна добавена стойност нашата дейност. В септември приехме на първо четене с голямо мнозинство стратегията за достъпност на лицата с увреждания. Както знаете, има нови мерки за достъпност за стоки и услуги на вътрешния пазар. Това е началото само. Това е само началото на един път а, и а, разчитаме на взаимодействието с организация. Един, ние искаме да се признава а, ролята на организациите. А, това е част от а, нашите цели и аз съм убедена, че работейки упорито, което е наш стил, ще дадем своя принос към постигането на тези цели. В тази сесия ще чуем три организации, които работят в тясна връзка с организации за лица с увреждания. Тук има представители на Inclusion Europe, Европейската мрежа на зависим живот и Европейската асоциация на доставчни услуги за лица с увреждания. Тук са Гийом Жакино, който е, отговаря за политиката в Inclusion Europe, Зара Тода, директор на Европейската мрежа за независим живот и Томас Бенял, който е ръководител в Европейското сдружение на доставчите за лица с увреждания. Искам да ви помоля да е, спазвате ограничението във времето, което е 10 минути. След това ще преминем към въпроси и отговори. Господин Жакино. Thank you, uh, Mrs. Благодаря, госпожа Йофрида. Искам първо да благодаря за поканата и да задам въпроса какво е, е любов. Това е въпрос, който е задал един е, съдия, е, който е трябвало да реши по молбата на едно лице да му се разреши да сключи брак. Има и е, други е, крещящи примери за дискриминация на лицата с е, увреждания в Европа. Искам да говоря за три такива е, форми. Първото е, е невъзможността да е, упражняваш законовите си права. Нашата организация нееднократно директно се обявява против това. Тя представлява голяма мрежа от 71 организации от много страни. Подобни практики отразяват и стереотипите за това, че тези лица имат и умствени недостатъци и нямат възможност да заемат работни места, да участват активно в политическия живот, в семейния живот, в емоционалния живот. Примерно има и конкретни примери за насилствена стерилизация. Следващия проблем е изолацията. Тя засяга милиони хора в Европа, особено такива с умствени увреждания. Те биват изключени от обществото, децата е, са хвърлени в институции и нямат право да живеят с е, семействата си и да ходят в нормални училища. хората не могат да решават къде да живеят не получават и правото на непрекосновеност на личния живот или е, правото да създадат е, семейство. Освен това, липства а, е, информация, коя, което силно а, засяга хората с интелектуални увреждания, защото те нямат възможност да имат достъп до услугите както чухме току-що. Липсата на знания сред хората с увреждания е едно от основните притеснения на гражданското общество. Петициите, които вие получавате и ще разглеждате днес, от, от, отразяват точно този факт. липсата на достъп до информация засяга тези хора по много различни начини. В Ирландия, например, има а, противоречия, тъй като а, хората се предполага да разбират и да спазват всички разпоредби, но те не могат да, ги, да, да, да имат достъп до тях. После проблема с, а, на хората, които имат а, деца а, с увреждания. Там съществуват много стереотипи и дискриминаторни практики. Ние се борим срещу тях. To achieve this goal, we created in 2000 за тази цел през 2000 година бе направена една ам, европейска платформа от хората с интелектуални увреждания, които искат да бъдат чути и да участват в вземането на решение. Мнозина от тях са професионалисти, учени, учители, които работят за включването, за приобщаването на хората с интелектуални увреждания. Нашите сътрудници работят активно с полицията, за да може хора с увреждания, които са жертва на престъпления, да могат да имат възможност ясно и лесно да обяснят какво се е случило. Това право се застъпва в европейското законодателство. Ние също се обявяваме за приемане на модела за вземане на решения с представители. В много, много проекти е, ние настояваме именно за подобна промяна. Има един проект за подкрепа на лица от е, е, хора с родни проблеми така че тези лица да могат да вземат контрол над своя живот и да бъдат по-активни граждани. Това е пример как може да се е, постигне подкрепа за участие в вземането на решения. Работим също и за възможността да бъде лесна за достъп писмената информация. Тоест, всяка писмена информация да бъде достъпна на всички. Разработили сме европейски насоки за предоставянето на лесна за четене информация и участвахме в разработването на европейското законодателство за достъп, което бе прието през септември често работим и за хората с интелектуални увреждания с цел да ги информираме за случващото се в Европа и за нашата дейност. Даваме възможност на нашите доброволци, адвокати да развиват своите умения и да се срещат с политици Примерно се срещнахме с 9 евродепутати миналата седмица, за да говорим за насилието над жените в институциите. Европейския съюз играе ключова роля в тези области. Има законодателство, което се очаква да бъде е прилагано и на европейско и на национално ниво Европейската стратегия за, увре... за хората с увреждания следва да търси и по-амбициозни цели в ключовете си политики, което означава да има ясни цели за различните институции – да се осъзнава е, въздействието на факта, че хора с увреждания е, биват лишени от възможността да е, се защитават сами в съда. Също да има възможност за достъп до уебсайтовете, да има публични консултации, да има възможност всички да имат достъп до разработеното законодателство. Днешното мероприятие е много добър признак за, приобщава, за процедура на приобщаване. Тези информации трябва да стигнат до всички граждани да е ясно, че те имат какво да кажат и имат право да го кажат на всяка стъпка от процеса за създаване на законодателство. Тези 10 минути, които са ми отпуснати, не са достатъчни за да представим нашата дейност, но съм готов да отговарям на вашите въпроси въпроси. Въпроса към всички е какво сте готови да направите, за да стане нашето общество по-приобщаващо. Благодаря, господин Жакино. Благодаря е, и че си спазихте времето. Сега е, госпожа Тот. Благодаря, че ми давате възможност да се обърна към вашата комисия. Ние сме организация, която работи в цяла Европа за защитата на хората с увреждания, които да могат да живеят независимо. Въпросът е да имат тези хора подкрепа да бъдат активни членове на своята общност. Хората с увреждания са част от разнообразието на обществото, но те биват изключени. Ако тръгнете по улиците на европейските градове, виждате ли хора с увреждания? Надали. В никакъв случай, като се има предвид, че те са 15% от населението в Европа. Няма да чета всичко, което се появява на слайдовете, но искам да говоря за една тема, по която работим, а именно член 19 от Европейската конвенция за правата на хора с увреждания. Там се изяснява в много голям подробност темата на конвенцията. То, нашият опит показва, че макар, че текстът е достатъчно ясен, тълкуването на текстовете на конвенцията далеч не е толкова еднозначно, колкото би ни се искало да бъде. Член 19 говори за независим живот, за правна и социална защита. Това са въпроси, които са свързани с всички основни човешки права. По този начин ние имаме възможност да бъдем част от обществото. Аз искам да коментирам три пречки от този дълъг списък с пречки. Много е сложен тематиката. Having choice and control over our lives. If you are constantly challenged to demonstrate that you have capacity to make decisions, how can... Възможността да имаш а, а, правоспособност, законова правоспособност. Не може да се очаква от всеки да дава аргументи за всяко решение, взето в своя живот, а именно това се прави а, с лицата с увреждания. Твърде много а, е, има контрол, а, е, който зависи от а, е, и и зависи от обществото вече съществуващи закони да бъдат прилагани. твърде често лицата с увреждания биват институционализирани, но това не е решение. идеята за институциализиране все още стои на дневен ред. И а, за хората, които искат да спазват, да имат своите човешки права, пращането им в институция никога не е, е вариант. Един от ключовите елементи на коментара ни към текста на член 19 е да има повече санкции при неосигуряване на достъп до основни услуги. А ако нямаш такъв достъп, ти си автоматично сегрегиран. И повечето хора с е, увреждания имат нужда е, от достъп до тези основни неща, за които а, е, а, обикновените хора нямат проблем да а, потребяват. Не е необходимо ние да разполагаме само с скъпи възможности за достъп, които всъщност са елемент на сегрегация на нас трябва да ни бъде давана възможност за независим живот с достъпни услуги. Ние имаме какво да допринесем към обществото когато ни е, сегрегират и не ни оставят да живеем в обществото, ние не можем да допринасяме към това общество в пълния си капацитет. трябва да съществува задължение за премахване на пречките към е, от осигуряване на подкрепа и е, на достъп до услуги. Ние трябва да направим така, че хората с увреждания и техните организации – биват активно включвани в вземането на решения, свързани с достъпа до услуги. Така че тези услуги да бъдат максимално приобщаващи и достъпни. Не може публични средства да се е, разходват за, само за е, поддръжка на е, традиционните институции – това не е в духа на конвенцията на ООН, нито осигурява качество на живот на хората с увреждания. Един от най-големите проблеми, който трябва да бъде решен, за да можем ние да имаме социална и правна закрила, е, е достъп до информация. Защото реално има много механизми за закрила, но в момента човек трябва да е юрист по образование, за да може да се възползва от тези разпоредби за закрила. Така че трябва да има достъпна информация, така че хората с увреждания да, да могат да я използват. Ние трябва да имаме е, и не скъп достъп до правосъдие за да, защото механизми съществуват, но трябва да се направи така, че когато се разработват подобни механизми, хората с увреждания да бъдат активно консултирани а не е, техни организации да разходват е, огромни средства пари, за да се включат. Възможността да имаме избор и контрол е основата на всичко, което правим, основата на нашата борба за независим е, живот. Може ли човек да има контрол над своя живот, ако не знае какви механизми за закрила има, ако не може да се ползва от съществуващите системи? В момента от хората с увреждания се очаква да знаят много повече от средностатистическия гражданин, за това какви механизми съществуват за тях, какви възможности за достъп. И това е сериозен проблем. Благодаря, че ме изслушахте и ако имате въпроси, заповядайте. Е Благодаря, госпожо Тод. Благодаря, че си спазихте времето. Сега Томас Пинял има думата. Uh, thank you very much, uh, chairs, for inviting us to speak at this uh, very interesting and very Благодаря. Много важно. I saw the title of the session two of this and it was legal and social. Много важна тема бе подхваната тук, именно социалната и правна закрила на хората с увреждания. И си мисля, че като първа стъпка трябва да видим какви механизми за преобщаване в тази област има за хората с увреждания. Когато искаме да включим тези хора в обществото, трябва да имаме и съответните механизми за тяхната закрила. Кои сме ние? Аз работя за една организация, която се занимава с подкрепата на хора с увреждания в Брюксел. Съкръщението на службата е ЕАСПД. Представяме около 15 000 организации, които предоставят обслужване и заетост – от, на хора с увреждания от 33 различни страни. Работим с Европейската комисия, с парламента и е, с е, съвета на Европа и ООН. Там сме е, кредитирани членове на конференцията на е, страните членки. Работим, разбира се, и с колегите в Брюксел, които представят хората с увреждания и с други неправителствени организации. Каква е нашата цел? Целта е да има система за услуги за хората с увреждания от високо качество, защото, както се коментира тук, все още има много сегрегация, специални училища, примерно, които също отделят и сегрегират хората от общото образование представяме целият сектор, който предоставя подобни услуги, но се опитваме и да разработваме и да налагаме спазването на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Очакваме, участваме във всички обсъждания за това как може да се предостави максимално добра подкрепа на тези хора. Искаме да направим така, че посредством системи за високо качествен подкреп, подкрепа хората с увреждания имат равноправен достъп до културен и социален живот, образование и имат свободата да правят собствения си избор. Работим в различни области. Първо в областта на заетостта подкреп, предоставяме е, услуги в такъв, смисъл, социални предприятия, е, семинари на различни теми. Даваме препоръки и на е, политиците при изготвяне на съответни политики. Примерно в е, младежката гаранция, която е една много важна европейска парла... инициатива оглеждаме дали в част в тази програма има възможност за достъп на хора с увреждания. В Ирландия, примерно, това не е възможно. това е проблем. В други случаи е, липсва дългосрочна подкрепа за хората, които да останат на, в заетост, след като получат тази възможност по силата на, млад... на инициативата за младежка гар... гаранция. Работиме и по а, подкрепа на политики. Излязохме с доклад за публичното финансиране където се показваме, че е много по-ефтино да се подкрепят хората да влязат в заетост, отколкото да им се осигурява помощ, когато не са заети. Работиме и за разпространяване на ценностите от е, конвенцията, но също и за това хората да получават възможност за заетост. Работиме и е, в системата на образование с цел е, да се разработват моделите за приобщаващо обучение. За щастие все, има много проекти на европейско ниво, които ни помагат независим живот и е, социални услуги. Е, е, опитваме се да направим така, че след тази устаряла вече сегрегираност да бъде преодоляна. Ранна намеса е също важна тема. Говорих колко, чухме колко е важно включващото обучение, но много е важно да се развиват ценности като емпатия, съчувствие. Освен това, колкото по-рано бива преодоляно изключването на лице с увреждане от обществото, толкова по-ефтино ще бъде да бъде включено това, обще... Е, това лице е, в е, общия живот. Работим и по темата технология, ги ориентирани към хората с цел предоставяне на по-добри услуги в целия социален сектор, не само хора с увреждания, но и възрастни. изкуства и спорт търсиме достъп до различни форми и мероприятия там. Друга тема по която работим, е Знаете, че е, социалните услуги са, създа... са най-големия е, сектор, който осигурява заетост напоследък. В, в милиони се изброяват работните места. за това и ние работим в тази област е, в подкрепа и на хората с увреждане, и на възрастните. Проблема е, че подобни работни места оказват натиск на публичните финанси, зато, а и не винаги е много, предоставят много интересни перспективи за кариера. Младите хора едва ли не предпочитат в момента да работят в супермаркета, а не е, като социални работници. Така че Искаме тази тема да влезе в европейския социален диалог и се надяваме в следващата седмица ще, ще създадем една федерация на европейските работодатели за социални услуги level and manage to tackle those, uh, those issues and also be a partner with the European institutions uh, also. We also work, uh, of course, with Естествено, работиме и по по-големия въпрос за мигрантите с увреждания. Е, сега е, работиме по един проект, който да е, осигури връзка на мигрантите с увреждания с съответните служби, не само в Италия и Гърция, но и в Финландия, Гърция и други страни. Работиме с спешни, служб, спешните служби да преодолееме този така съществуваща пропаст между тези хора и съответните служби. Искаме хората с увреждания да имат възможност да дадат своя глас за начина на организиране на службите от които, и услугите, от които те имат нужда как можем да има какво да се направи в, този, е, е, в това отношение. Работим и по плана Юнкер за изграждане на по-добра социална инфраструктура, е, включително и за проекти по обществени поръчки. Необходимо е да постигнем една смяна на менталитета, включително на ключовите лица, които се занимават с вземане на решения. Няма нужда да се работи на парче, няма как да се постигне няма как да се остави на страна проблема с социалното включване. Също така трябва да осигурим информиран, информация, информация за и ноу-хау за това е, как е, хората с увреждания могат да бъдат включени в обществото. Става дума за хората, които се занимават с образование, работодатели, здравната система и така нататък. Много е важно да се обърнем към всички страни, които имат отношение към тези хора. Необходимо е да се разработват в подробности наличните данни е, на европейско ниво. Няма примерно данни, които да покажат колко средства отиват за социалните услуги в Европа. Това би следвало да се разбере. Ние имаме също така и желанието да тръгнем е, от е, да преодолееме идеята, че е, включването на хората с увреждане в обществото е само разход. То е и инвестиция. Танте грация. Благодаря и на вас, господин Биньо. Благодаря на всички оратори за изказванията. Сега ще дам възможност за, кома, за, за коментари, въпроси. А, от, ще поканя депутатите и гостите. Иска ли някой да се изкаже? Evidentemente siamo stati <laughs> davvero chiari e i nostri relatori. Очевидно сме били много ясни, изчерпателни. Ако няма въпроси и коментари, ще закрия тази част от семинара. Ще благодаря на онези, които участваха в нашия семинар и за това, че направиха тази част от заседанието много интересно. Сега давам думата на председателката Уикстрем, коя ще продължи с конкретни точки. Also, благодаря много и аз от името на комисията искам да благодаря на всички, които участваха в тази сутрин в този изключително плодотворен обмен на мнение. Не само това, което беше казано и направено днес е важно, а, но с нас остава и документа. Той е, ще бъде използван непрекъснато. Ще се използва и от нашата комисия, и от другите комисии в парламента, така че благодаря ви за тези ценни изказвания, този важен принос и нека продължим с нашия диалог и от тук нататък. Благодаря и сега да се обърнем към дневния ред за днес. Едвард Диеринг и Лора Риал са вносителите на петицията, може би Александър Мекрит. Добре дошли, ви казвам аз. Имате думата по петиция 1305 за проблемите на хората с увреждания, свързани с получаване на достъпна информация от държавните органи в Ирландия. Господин Диеринг, имате думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Господин Виеринг е тук да представи своята петиция днес и ме помоли аз да изчета от него представенето. той има много сериозна степен на дислексия и според него ирландските органи не му предоставят достатъчно достъпна информация за неговата дейност в селско-стопанския сектор. Той трябва да разбере своите задължения в рамките на ОСП по един ясен а, начин, но ирландските органи не са успели да ги предоставят. Когато той се обръща към европейските органи, те подчертават, че а, на национално равнище, равнище е задължението да се предоставя такава информация. Ако информацията или инструкциите не са ам, ясни за гражданина, той трябва да подаде информация достатъчно а, бързо към органите, за да могат те да предоставят а, тази информация по достъпен начин. Той от години а, се опитва това да го направи, но не получава отговор. Той просто иска да обработва земята си е, и да спазва европейските правила. Как може да получи той тази информация, пита и ако ирландските органи не си спазват задълженията, какво може да се направи? иска се допълнителна подкрепа за хората с трудности в ученето и Ирландския орган за национален орган за хората с уврежданията потвърждава, че трябва да има а, такива бюра за достъп в а, рамките на Министерство на селското стопанство. Например, хора, които имат такива трудности като господин Диерингс, трябва или да им се изчете законодателството, или в аудиоформат да се предостави. За съжаление, господин а, Диринг, това, което е преживял до момента, а, не е овенчано с успех при предоставянето тази информация до момента. Той също така а, наскоро разбира, че не може да спази а, всъщност а, директивата за пестицидите и тези организирани от Министерството по селско стопанство а, семинари за обучение не са достъпни за него и никакви альтернативи не се предоставят. Не спазването на тази директива означава, че той не може да продължи да обработва своята земя. Той винаги е имал трудности, господин Диринг, винаги е имал трудности с а, писането и четенето, но чак сега, на този етап в живота си, получава тази диагноза на много злобочена дислексия и а, това, тази невъзможност да получи одобрение да ползва пестициди на своята в своя селскостопански двор и земя води до много сериозни и задълбочени трудности в неговия в неговото здраве и благосъстояние той моли да се а, разгледа петицията и да се а, спомогне за правото на достъп до информация а, по един достъпен и разбираем начин за хората с а, увреждания. Благодаря, господин Диринг, казва председателката. Благодаря ви за това, че а, и на вас, госпожо, за това, че изчетохте неговото а, представяне. Сега искам да се обърна към представителите на комисията и да дам думата да обясните вашето становище. Благодаря много. Ние също получихме а, писмата от господин Диринг и сме изключително загрижени от факта, че подобни обстоятелства продължават и липсата на достъп до тази информация му пречат да изпълнява своята професия. Самата задълбочена дислексия наистина пречи на достъпа до информация, но сме убедени, че има решения за бъдеще, които могат да подпомогнат хората с дислексия да получат все пак достъп до тази информация. Разбираме, че са предприяти няколко действия на национално равнище, които обаче не са стигнали до а, трайно решение до момента. За нас е важно да се подчертае, че да, действително, във връзка с структурните фондове, доколкото ние разбираме, действията, които разглеждаме тук, са свързани с предишния програмен период. И действително отговорът на комисията подчертава ролята на а, националния орган за предоставянето на достатъчно информация на граждането. Гражданите за приложимото законодателство. Все пак обаче, искам да кажа, че поради тази загриженост, ние предприемаме стъпки за подобряване на ситуацията и подчертавам, че в регламента за програмния период 2014-2020 има много повече разпоредби, които са свързани с достъпността, достъпа до информация и в този контекст искам да ви отпратя към приложение 12, в който се говори именно за предоставянето на информация и съобщения за а, фондовете и описание на материалите, които се предоставят в по-достъпни формати. Така че работим по този въпрос, разбираме а, вносителя. Дълбоко съжаляваме за обстоятелствата, които са се създали, но просто ви информирам, че ние работим за, до... за увеличаване на достъпността за хората с увреждания, не само в този конкретен контекст, но най-общо. Благодаря. Давам думата на колегите сега. Първо, Роса до мен. Благодаря, госпожо председател. На първо място, благодаря ви много а, на вас, вносителите. Това е пример за нещо, което сме виждали преди. А, семинар всъщност проведохме сега точно за този тип въпроси, които се повдигат от настоящата петиция – трудностите за достъп до информация заради формата, който е достъпен за съответното лице. Това е задълбочена дислексия, която е диагностицирана късно в живота и означава, че информацията, предоставена от Министерство на а, селското стопанство, не е в достъпен формат за този човек и това а, има много а, тежки последици за живота на вносителя. Казаното от комисията беше много ясно. Sugeriría la posibilidad de podernos dirigir al gobierno de Austria, perdón, de Irlanda. Работи усилено комисията, за да осигури повече достъп до информация. Може би бихме могли да напишем писмо до Министерството в Ирландия, за да не се допуска това от тук нататък, да се предоставя информацията в достъпен формат, защото иначе имаме дискриминация. Тук няма равен достъп. Така че бих предложила да пишем до националните органи, които отговарят за уврежданията в Ирландия и до Министерството им на селското стопанство и да остане отворена тази а, петиция. Госпожа Ниряда, здравейте, добре дошла в комисията, не сме се срещали преди, имате думата. Благодаря, че ми давате тази възможност. Аз ще бъда ще бъда съвсем кратка и искам. Тук съм, за да подкрепя вносителя, както и господин Коли, който способства за неговото идване тук. Искам само да кажа, че все пак в този век и 2017 година не е чак толкова трудно. Има толкова много технологии. Може да се направи един аудиофайл. Е, трябва да се направи. Не е чак толкова трудно. Но трябва да упражним нужния натиск към е, върху тези органи, които е, носят отговорност за предоставяне на тази информация. Друг момент е свързан с това, че тази диагноза може малко по-рано да се а, направи, за да се погрижим по-рано за човека. Но също така, ние имаме огромни територии в Ирландия, където няма а, интернет достъпи. Много от а, правилата и регламентите в момента искат да се подават тези искани моби онлайн. И хората, които нямат компютри, просто излизат от тази схема. Така че, според мен, това, че на господин Диринг му се нарушават правата да обработва своята земя, е ясно нарушение на неговите права и наистина бих искала да видя, да видя как комисията малко по-силно натиска местните органи, за да предоставят те аудиофайлове. И така, желая на господин Гърни успех с неговата петиция и се надявам отново да бъда тук. Хубаво е, когато някой за първи път се изказва в нашата комисия и по толкова силен начин. Наистина, нови технологии има и е, това, че не са приложени тези правила е просто въпрос на е, готовност. Не откриваме топлата вода, това е нещо, което съществува. Въпрос на достъпност е. И така, имам ли други, които искат да се изкажат? Господин Мария, заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до а, петиция 1305, ние а, всъщност поискахме тя да се включи а, като неотложен въпрос за обсъждане в дневния ред. Това е петиция, която господин Краули, нашия колега Добутат, подкрепя, но той понеже не можа да дойде тук ме помоли да съдействам за ускоряването на процеса. За това благодарности към нашата комисия, че включихме въпроса днес в дневния ред. И така смятам, че трябва да остане отворена тази петиция. Съвсем обичайни обстоятелства имаме тук, в които информацията, която се предоставя на човек с увреждания от обществен орган е в формат, който не позволява на лицето да разбере за какво става въпрос и какви са изискванията на регламента. Впоследствие даже му е наложена глоба. Но ако съответното лице не е имало въпросното увреждане, естествено то би могло да разбере какви са изискванията и да ги спази. Ето защо смятам, че трябва да остане отворена петицията и да изискаме от независимия орган в Ирландия да оттегли тази глоба и да се разгледа този въпрос и на други места в Ирландия, и на други държави членки, също за да видим как могат да се предоставят а, такива видове информация по-точно на хората с увреждания аз, за съжаление, можах да участвам в целия семинар днес сутринта. Е, Много важни ам, въпроси са били повдигнати и благодарение на това, че излъчваме семинара в интернет, тези теми ще бъдат още по-разпространени и ще увеличим осведомеността. И така, трябва да се повлияе на ирландските органи А, и тук а, имаме много важен въпрос, който трябва да се реши. Благодаря много. Господин Диринг, искате ли да ни кажете нещо? Няколко думи в заключение. Искам просто да благодаря на комисията за това, че изслуша на Брайан Краули и на Ли Мейлорд искам също да благодаря за това, че приеха а, моята петиция и а, признаха, че има проблем. Това е. Надявам се нещо хубаво да излезне от това. Благодаря ви. Няма ли да е жалко, ако нищо хубаво не излезне от цялата тази работа, за цялото ви идване до тук, чак до Брюксел, да подготвите тази петиция, да отделите толкова време, за да я напишете, за да дойдете до тук с а, вашите близки. Мисля, че вие сте героят на днешния ден. Благодаря ви много, че дойдохте тук и че отправихте вашето послание. Мисля, че е хубаво да се чуе и това е ясен пример, в който трябва да има по-задълбочено междуинституционално сътрудничество, за да се справим с проблема. И така, ще потвърдя това, което ще направим в нашата комисия. Разбира се, ще остане отворена петицията, ще изпратим писмо до Министерството на селското стопанство в а, на земеделието в Ирландия, за да предоставя информация в подходящ формат на хората с дислексия, както и да предоставя помощ на хората с такива обстоятелства и много силно ще подчертаем, че съществуват нови технологии, е, нови технологии, има и акт за уврежданията, наскоро одобрен от нашия парламент. И съвсем ясно ще кажем, че все пак живеем в 21 век и трябва да се съобразяват с това органите и да се адаптират към новите условия, да предоставят своята информация по начин, който е подходящ за а, гражданите и да се е, представя тази информация. Господин аз искате нещо да допълните? Да, е, и аз е, съм съгласен, че трябва да поздравим вносителя за огромните му усилия, но все пак на него му е наложена глоба, парична глоба и смятам, че трябва да бъде казано, че всякакъв а, неблагоприятен резултат от това, че той има а, дислексия и затова не разбира напълно условията на регламента, всякакъв такъв негативен резултат, било то глоба или други наказателни мерки, трябва да бъдат оттеглени от ирландските власти и трябва да настояваме конкретно това да се случи. Разбира се, на практика може да има и някакъв резултат а, от това, а, че изобщо предприемаме а, такова а, действие, защото то ще се вземе предвид. Да, отбелязваме си това, ще го включим в а, писмото и също така ще А, помолим и службата за достъп да действа и да си свърши работата. С комисията молбата ми е да останем в контакт. Комисията е нашия секретарят. Обедена съм, че заедно можем да постигнем нуждото. Благодаря още веднъж. Благодаря ви още веднъж, господин Диеринг. Лек път към Зелена Ирландия и ви уверявам, че ще действаме по въпроса в следващите дни. Благодаря. Сега към следващата петиция 10.03 за изпълнението страна на Польша на задълженията, проистичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания. А, няма го вносителя, но пък комисията е тук, затова веднага ви давам думата. Благодаря много. Тази петиция е свързана с едно оплакване за спазването на задълженията, простичащи от Конвенцията за правата на хората с увреждания в Полша. Имаше известни вътрешни съобщения в Полша и а, вносителят е много критичен към заключенията на полския омбудсман по изпълнението на конвенцията. Оплакванията са в много различни области на конвенцията. Жилищното настаняване, бедността, как се отразява повече на хората с увреждания, когато те са в такива домакинства, въпроса за социалната сигурност, това, че не се наблюдават както трябва нивата на бедност и въпросът за социалната защита и преодоляването на а, бедността, достъпността до а, центрове, как се предоставя грижа в тях, както и реалното посрещане на нуждите на хората с увреждания. Също така има загриженост и по отношение на използването на европейските структурни фондове за подкрепа на независимия живот на хората с увреждания. Във връзка с всички тези елементи, които са свързани с социалната защита, трябва да подчертая, че комисията не може директно да се намеси, тъй като загрежността е израз... изразена в писмото е в области извън нашите промощия, но нека все пак подчертая, че ние работим за подобряване на ситуацията, предприемаме дейности за наблюдаване на бедността. Всяка година публикуваме а, индекса за а, риска от бедност на хората с а, увреждания, включително в Польша. Сравняваме го с а, риска за тези, които нямат увреждания. Също така обмисляме как да включим достатъчно показатели в контекста на Комисията за социални въпроси. Имаме експерти в тази област и сме публикували доклад миналата година за мерките, които могат да, да подобрят социалната защита и да се допринесе по-добре към целите на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Що се отнася до а, Полша, а, искам да подчертая, че все пак има напредък в последните а, периоди. И ние в комисията много твърдо казваме, че когато се а, прилагат правилата за фондовете, да, наистина трябва да се спазва регламента, но също така и хартата за основни човешки права. И ако има някакво конкретно нарушение на правилата за използването на фондовете, бихме искали да получим подробна информация, за да може в крайна сметка а, заедно с националните органи, които трябва а, всъщност да прилагат тези правила. Но наистина а, малко по-подробна информация би ни дала възможност да отговорим по-конкретно на тези въпроси. Благодаря. Благодаря. И аз искам да спомена едно писмо от полските власти, което получихме. Те правят всичко възможно да приложат а, Конвенцията за правата на хората с увреждания и министъра също казва, че има споделени отговорности между Съюза и държавите членки в областта на социалната политика и съответно те говорят е, тук за е, принципа на субсидиарност е, и че това е въпрос на национално решение, национални мерки за държавите членки, но все пак комисията съществува за да наблюдава и извършва надзор на спазването на европейското законодателство и все пак тук имаме и конвенция по която Европейския съюз е страна. Така че създава се задължение да се следят всички държави членки заедно. Така че тук конкретно не може комисията да се намеси. Затова смятаме, че трябва да затворим тази петиция сега и да продължим да наблюдаваме всички държави членки, включително Польша. Така ще постъпим, с което ви благодаря и преминаваме към следващата петиция 1132 от името на Югент Ам Верк Штайермарк GmbH относно участието на лица с психични заболявания в демократичния живот на Европейския съюз. Вносителят е сред нас, така че му казвам добре дошъл. В нашата комисия, господин Робърт Чуен, имате думата за 5 минути.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 проведени в различни държави членки, за да се хвърли светлина върху желанието на лицата с психични увреждания да участват активно. Активното участие на тези лица в Европейския съюз не се признава поради факта, че няма много хора, които да ме слушат тук и и само пет минути за изказване не е кой знае колко. Щеше да е добре да се запознаете с тези хората. Те дори не могат да следят това, което казваме тук. Хубаво е да се каже, че тези хора всъщност имат нужда от активно демократично участие в живота на Европейския съюз, в дискусии и в веб семинари. В хода на програмата един въпрос непрекъснато се повдигаше като много важен. А, именно потребностите на тези лица. И това е потребност от уважение към лицата с определени потребности. Кое е необходимо за уважението? Време. Време да изслушаме, да разберем и да, и да дадем обяснение. Това въжи и за двете страни. Според мен, една от причините е свързана с волята да изразиш нещо. Лица с сложни психични проблеми и с лица с затруднено учене – не могат да говорят и да слушат както нас в тази зала, нито пък могат да се придвижват свободно. И за да. Нито пък могат да виждат и да чуват, както всички нас. Технологиите много помагат на хората, но е, изпълнението не е добро. Хората трябва да могат да четат, но също така трябва да имат един език, като символи, пиктограми. И всъщност това е основата, на която да се помогне на лица с комплексни затруднения и с затруднения при ученето. Често се казва, че тези хора имат нужда от работа. Те не искат да зависят от държавата през целия си живот. Те искат да участват. Те искат да имат а, възможности за образование. Искат сами да печелят искат да внасят в системите за социално образование. И искат също така да могат да си изработят и пенсия. Това означава, че, за тези, че тези лица искат да участват и в процеса на взимане на решения, особено у нези решения, които ги касаят. Това означава, че трябва да се положи основата. Също така, трябва да се осигури комуникация без бариери. Ето тук, ето затова е необходимо по-доброто социално представителство. В заключение искам да кажа, че ако ще говорим за истинско включване като част от процеса на интеграция, не е необходимо нещата да се правят само на хартия. В Европа ще трябва да, за, да положим повече усилия. Много нещо е свършено в Европа, но виждаме, че липсва информация, липсват проекти, те трудно стигат и то частично до лицата с увреждания. Благодаря на вносителя от Ирландия, който хвърли светлина върху някои от тези въпроси. От името на вносителите на тази петиция призоваваме представителите на тази комисия да ни помогнат в усилията да осигурим равни възможности за унези, които страдат от комплексни увреждани и проблеми. Председателката, благодаря. Искам да кажа, че въпреки, че не виждате много колеги в залата, заседанието се, на, се предава на живо по интернет и знам, че със сигурност има много колеги, както и служители, които следят това заседание в кабинетите си, докато работят по нещо друго. Мога да кажа, че, че аз често следя по телефона си заседания. Освен това заседанието се следи на жив, се предава на живо в цяла Европа, което означава, че хиляди европейци са чули това, което казват. Сега давам думата на Европейската комисия. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на вносителя за това, че представи толкова ясно трудностите пред пълноценното участие на лица, е, с е, психични проблеми или интелектуални увреждания. Достъпа до информация играе много важна роля, тъй като той дава възможност на тези лица да участват в живота на обществото. Тук се включва, тук включваме образованието, заетостта. Да? Също така въпросът за, политическо, за участието в политическия живот е много важен въпрос. Трябва да подчертаем, че тази петиция е резултат от проекта за европейско финансиране. Радваме се, че тези инвестиции доведоха до по-добро познаване на тези предизвикателства – които трябва да бъдат посрещнати по-задълбочено и по-експедитивно. Ние разполагаме с чудесен инструмент Конвенция за правата на лицата с увреждания. Там има разпоредби, които ще ни ръководят при даването на тези решения. Член 9, 21, 30 за политическо участие, 34 за образование, заетост и така нататък. Няма да ги изреждам, но важното е, че реалното изпълнение на тези разпоредби трябва да стане точно това, реално, а не на книга. Ще споделя някои примери за това какво правим, за да осигурим достъпна информация. Когато организираме прояви, включваме теми, които вълнуват лицата с увреждания. Правим това заедно с организации на гражданското общество. Информацията е в достъпен формат. Ето днес имаме превръщането на реч в текст, имаме и превод на жестомимичен език. Също така правим текстовете лесни за четене. Освен това искам да подчертая усилията за стандартизация свързани с, с законодателството Прие се законодателство за разработване на уебсайтове и тяхната достъпност. Обсъждаме Европейския акт за достъпност, където има много ясни разпоредби за предоставянето на информация за лица с увреждания в достъпен формат. За това как функционират продукти, но също така и за е, елементите, на достъпност, защото това дава възможност на тези лица сами да взимат решения. И в тази връзка и стандартите, които се разработват на европейско ниво, искам да ви кажа, че има въпроси свързани и с разбираемостта. Това е включено в изискванията за изпълнение на акта за достъпност заедно с Агенцията за приобщаващо образование работим по тези въпроси. Мога да продължа да цитирам с примери като програмата Еразъм плюс Целта е студенти, учащи се с увреждания да участват. И това става чрез достъпна информация. И в заключение искам да кажа, ние е, полагаме усилия информацията, е, която предоставяме, да бъде достъпна за лицата с увреждания. Но изпълнението на конвенцията, както беше казано, е въпрос на споделени правомощи. Работим заедно с държавите членки, но не ги следим. Събираме информация, данни, разработваме показатели, но в крайна сметка всяка страна трябва да представи доклад за това как изпълняват задълженията си, особено в областите, които не са в контекста на европейското законодателство. Но въпросът за достъпност, ако погледнем последните тенденции, директивата за достъпност. Това се превръща все повече в европейско правомощие и повтарям нашият ангажимент да има технически изисквания и стандарти към законодателството така че да има ясни, ясна информация за това как информацията се предоставя в достъпен формат и за лица с психични проблеми и с затруднения. Благодаря ви. Like Благодаря. Сега даваме думата на колегите депутати, ако искате да се изкажете. Gracias, en primer lugar, a los, al, al grupo de peticionarios. Efectivamente, la, la petición que, que explica es un poco. Благодаря на вносителите. Вносителят се съсредоточава върху врежданията и достъпността в Европа на гражданите, така че говорим за достъп до работа, образование, технология – и в момента Европейският парламент, и е това спомена и представителката на Европейската комисия, Европа работи по акта за достъпност, за да бъдат стоките и услугите достъпни. Ще ще се приеме скоро директива. Разполагаме с конвенция за правата на лицата с увреждания и, и имаме рамка в парламента, в съответствие с, е, в която участват е, всички парламентарни комисии, присъства и омбудсмана. Целта е държавите членки, в това число и Австрия, да спазват тази конвенция. Ние ще продължим да правим прегледи, защото ни беше казано, че трябва да следим изпълнението в държавите членки. Ние търс... искаме те да ни представят своите заключения. Но всъщност това, което цитирате, е характерно и за други държави членки. Аз мисля, че ние трябва да се съсредоточим върху работата, която се върши по изпълнението. Освен това, предстои излизането на доклад на ОНЕ, който да представи спазването на конвенцията и ние с председателката ще анализираме това спазване. Ако видим, че няма спазване, ще отправим предупреждение. Разбира се, най-важното е спазването на конвенцията. Господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. От тази, от тази петиция се вижда, че лицата с а, психични проблеми имат проблеми с а, достъпността. Трябва да намерим начини за изпълнение на конвенцията на ОНЕ. Целта е да помагаме. Имало е много петиции по, тази, по тези въпроси. Ние днес проведахме семинар, чухме много изложения. Без участието на държавите членки обаче няма да се постигне никакъв напредък. Трудностите понякога се използват а, като предлог, но те носят а, задължението да изпълняват разпоредбите на Конвенцията на ОНЕ и трябва да има резултати. Лицата с уврежданията не могат чисто и просто, не могат а, просто да чакат на държава членка да вземе решение за това кога ще спази изискванията. Трябва да има ясен и силен натиск върху държавите членки. И ако искаме петицията да остане отворена, трябва да упражняваме максимален натиск върху австрийските власти, но и върху всички държави членки. И да изпратим ясно послание, че ние като Европейски парламент сме убедени, че тези лица трябва да получат помощ и да не бъдат жертва на дискриминационно отношение. Благодаря ви. Най-напред аз искам да поздравя вносителите, защото вашата петиция беше много време. След 2016 година се случиха много неща и слушахме комисията, колегите по време на семинара. Сега има ангажимент, който не съществуваше през 2016 година. Освен това, а, директивата за достъпност на вебсайтовете. Всички тези изисквания за достъпност по време на проява, лесен език, нови технологии, всичко това се отчита. А, това не беше така, когато беше внесена петицията, така че победа за вас, постигнахте много. Сега когато се върнете, разкажете на приятелите си за това, че сте че е направен сериозен принос от комисията и от парламента. Ситуацията се е променила, защото конвенцията на ОНЕ е ратифицирана от Европейския съюз и огромното мнозинство от държавите членки, както подчерта господин Мариас, ние сме изправени пред огромното предизвикателство да изпълняваме. Разчитаме на комисията да следи този процес и да ни информира за евентуални нередности в държави членки. Да се надяваме, че няма да има, но разчитаме на комисията. Изслушахме комисията, всичко е пределно ясно, много бяхте полезни в процеса. Отчетени са вашите проблеми в процеса, както в Европейската комисия, така и в Европейския парламент. И в комисията по петициите уведомихме комисията по заетост и затова аз мисля, че е крайно време да се затвори петицията, защото участието ви е, е взето предвид. Е, и сега трябва да е хубаво да насочите усилията си и енергията си към други области. Обедена съм, че има много области, които се нуждаят от вашето участие. Благодарим ви много. Разчитаме на Европейската комисия за продължаващо сътрудничество по този процес на изпълнение. Сега преминаваме към следващата петиция 857 Румина Фрасани за, дификул... за трудностите, които изпитват лица с намалена мобилност в Румъния. Вносителката е тук. Заповядайте. Заповядайте за 5 минути. Благодаря. Тази година се отбелязва 10 години, откакто Румъния стана член на ЕС. ЕС подкрепя Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Има и много политики в този смисъл. В такъв смисъл е възмутително, че след 10 години членство в ЕС Румъния все още не е изпълнила тези политики и напълно пренебрегва задълженията си по конвенцията. Конвенцията изисква и равноправен достъп до публични услуги, включително транспорт. Призовавам вашата комисия да предприеме действия за всички е, граждани на Румъния. Румъния не може да си пренебрегва задълженията. Тя не е нов член, няма извинение. 20 милиона и повече населението на Румъния и естествено нуждата от влакове е голяма. Публичният транспорт е, се използва много в е, нашата страна. Е, влаковете са основен начин да се пътува между, различни, между градовете. Хората пътуват и за да отидат на работа и за, на училище. Затова Никъде няма, обаче няма нито един вре, е, влак, който да бъде достъпен за хора с намалена подвижност. Няма и нищо предвидено те първа да се прави. Румъния твърди, че спазва правата на всички граждани, но като че е забравила за хората с увреждания а те са е, хора, които имат нужда от закрила, освен ако не се смята нещо различно. Румъния отнема основни човешки права за достъп е, до услуги так, равноправен, с такъв както всички други имат. Един човек с увреждания, за да се качи на, тре, на влак, има много трудности първо трябва да се обади на гарата два, две седмици по-рано, за да иска разрешение да пътува. А дали ще му се даде това разрешение, се решава единствено от директора на съответната гара. А, потребителите на инвалидни колички е, има основни проблеми за това как да се качим. Аз съм един от тях. Е, много са тесни вратите, имат поне 300 пала. Е, веднъж ми беше казано, че ще направят специални усилия да ми помогнат да се кача. Е, но единственото, което мога да направя е да остана в коридора пред, врат... пред, пред купетата. Много сложно е за всеки, който иска да пътува с влак. Във влаковете няма изобщо възможност за достъп. А, а пък абсурда е да се мисли, че можеш да потърсиш възможността да вземеш душ във влака, например. Няма улеснение и за хората, които са незрящи. Много е трудно е, реално да пътуваш, освен ако не си в е, идеално здраве. Знаем, че в миналото е, хората с увреждания са считани за по-ниска класа и не са получавали уважение. Проблема а, се простира много на широко в а, Румъния. Хората с увреждания нямат право на образование, заетост, дори нямат право понякога да живеят в собствения си дом. Има хора, които от месеци не са излизали навън или възрастен баща трябва да носи децето си на ръце 50 стъпала нагоре и надолу, за да го заведе на училище. Призовавам Европейския съюз да предприеме действия и е, да задължи своите членове да изпълняват всички задължения, не само тия, които се изберат. Много проекти бяха обещани да бъдат е, извършени в помощ на хората с увреждания, но нито един не е завършен. Срамота е, че през 2017 Европа не може да се гордее от постиженията на всичките си страни членки. За света отвън е, ние изглеждаме един съюз на равни права и възможности, но това не е така. Румъния трябва да отговаря за това, че не си е свършила работата. Тя не само от... не дава на гражданите си право до... за достъп до услуги, но е, няма... отнема и възможността на европейски граждани да открият красотата на тази страна. Тя не спазва и задълженията си по конвенцията на ООН. Румъния трябва да бъде принудена активно да работи за осигуряване на правата за нормален живот и пътуване в границите на Европейския съюз. Хората с увреждания имат така или иначе допълнителни предизвикателства в живота. Нека поне да е сигурно, че техните правителства ги подкрепят и защитават правата им. Призовавам ви да не забравяте, че ние сме младсинство. Но всеки тук в залата може без да иска по инцидент да се озове в тази група. Освен това, искам да изразя моята искрена благодарност за подкрепата на вашата комисия към хората с увреждания. Благодаря. Ви, вие станахте активист. Защо не поканите депутатите от Румъния да се качат с вас в един влак? Аз направих това в Швеция. Швеция в сравнение с това, което описвате е рай. Но активирайте се, опитайте се да ги е, мобилизирате тях. Ако те не искат, ето тук ние двете ще дойдем contact with several members of different political parties trying to tell them what I was doing. Аз се опитах да обясня за какво се боря, но напълно ме пренебрегнаха. Председателката, ами ето имате подкрепа от Испания, от Швеция, ще дойдем, ще пътуваме с вас и ще им покажем, че е трудно. А и от Гърция също. Ще дойдем всички заедно. И, ще, и други ще дойдат, сигурна съм, защото това е скандал. Толкова. Сега давам думата на комисията. Надявам се, че с тях можем да обединим сили по този въпрос. Uh, uh, комисията подкрепя, разбира се, всички инициативи на гражданите с увреждания. Напълно разбираме колко е, е възмутително положението кол, за трудностите при използване на публичния транспорт в Румъния и за това, че той е напълно недостъпен. Комисията има ангажимент да защитава основните правила на гражданите, включително правото да не бъдат дискриминирани. И в отговор на нашите задължения и стратегията за за лицата с увреждания, ние предприемаме ред действия в, за подобряване на тяхното положение. Нека да кажа какво сме направили за правата на пътуващите лица с увреждания и намалена подвижност за техническите спецификации, за взаимосвързаност на транспорта, а също е, колежката ми може би ще коментира и е, достъп, акта за достъпност. Регламента 1371 2007 за правата на пътниците по железопътния транспорт. Този регламент предвижда някои е, текстове за хората с увреждания, но повече се говори там за помощ, отколкото за достъп. За съжаление, настоящия регламент позволява на страните членки да имат изключения за, да, за е, вътрешните си линии и Румъния се е е, възползвала от е, тази възможност е, за всички незадължителни текстове в регламента. Те именно се отнасят и до лицата с намалена подвижност. Тоест, освен члена за недискриминиране и за задължение да се предоставя достъпна информация, всички други текстове не, от регламента не се отнасят за вътрешните линии в Румъния. Но Румъния естествено трябва да спазва техническите спецификации за взаимна съвместимост, за предоставяне на достъп на хората с намалена подвижност, т.е. подвижния състав и е, инфраструктурата на ЖП системата, включително гарите, трябва да бъдат е, трябва да осигуряват постепенно достъп за лица с увреждания. Тоест, когато се вкарват в употреба нови влакове или се изгражда нова линия, е, те трябва да отговарят на съответните формулирани изисквания. Но за съществуващите гари и подвижен състав няма задължение да се прави каквото и да било, освен ако не са обект на основен ремонт. Има срокове за осигуряване на достъп до подвижния състав. Днес се срещнах с съвещателния комитет по тази тема. Румъния също участва в него и те са запознати с проблема. Регламент 1371 по правата на път... и задълженията на пътниците на 27 септември комисията прие предложение за преразглеждане на този регламент и в е, предложението се съдържат ред е, подобрени текстове за улесняване на лицата с намалена подвижност за използване на този транспорт. Основната промяна е, е, че ще се намали възможността за изключение. Особено глава 5, където са разписани всички права на лицата с увреждания. Тя ще по, нови, по новото предложение тя става задължителна. Изключенията като цяло ще се намалят, особено по раздел 5. Той ще стане задължителен за всички ЖП услуги. Има и други е, инициативи, освен въпроса с изключението. Комисията предлага да се подобрят изискванията за информация, т.е. цялата информация трябва да бъде предоставена в достъпна форма за всички хора с увреждания, не само за хората, които не чуват или са незрящи. Също трябва да има възможност за закупуване на билети така че е, да могат лицата с увреждания без допълнително заплащане да си купуват билети вътре във влака. Предлагаме също да има предоставена помощ във всеки момент, в който се движат влаковете. Говорихте, че трябва да уведомите началника на гарата две седмици по-рано. Сега срока се съкръщава на 48 часа. Ако това стане задължително, това ще се отнася и до Румъния. Тоест, ако искате да уведомите, ако искат от вас да уведомите две седмици предварително, което е възмутително, ще можете да се оплачете на националния регулатор. Предвижда се и компенсация за закупуване на, на средствата, които ползвате, ако те се повредят по време на пътуването и то да бъдат замедени с еквивалентни на тези, които сте имали. Също се предвижда задължително обучение на лицата, осигуряващи помощ. В момента по регламента това не е задължение, макар че за други видове транспорт то съществува. Също трябва да бъде обучен персонала, да може да осигурява помощ на лицата с увреждане, не само на лицата с намалена подвижност. Подобряваме и процеса за работа с жалбите. Има, създаваме задължения и за други а, участници в процеса. Може директно да се правят сега и оплаквания срещу конкретна ЖП гара. Както казах, тези промени, бяха прияти преди две седмици. Има още няколко срещи на работната група. Естонското председателство работи много активно. Обръщам се и към Европейския парламент да ни подкрепи с предложението, защото тези разпоредби са от жизнено значение. Thank you, Yes, it's okay. Eh, just, just eh, to, to, to add eh, my... Само да добавя и аз моята колега много подробно описа ситуацията, какво представлява европейското законодателство в тази област, но искам да подчертая, че ам, Румъния ратифицира конвенцията през 2011 година и а, са подписали протокола, но не са го ратифицирали така, че могат да бъдат конкретни въпроси изпращани към комитета и комисията. И аз бих насърчила вносителката да се свържи с гражданското общество и неговите организации, така че да се подготвят едни предварителни доклади, да се разгледат какви са трудностите, които срещате. И всъщност комитета много сериозно разглежда такъв тип информация и такъв вид доклади. Важно е да се споделя тази информация, защото конвенцията е много ясна. Не само по член 9, но и за всяка услуга, която се предоставя на обществеността, било то от обществена организация или частна организация. това е задължение, което се създава и по този начин се организират областите, в които се регламентират правилата, било то от Европейския съюз или национално равнище. И също така конвенцията много ясно казва, че има права в 20 член на хората с увреждания – за мобилност. И така, нека ви уверя, че опита, който колегата сподели по отношение на изключенията в законодателството и ам, различни други мерки, са все елементи, които много сериозно сме разгледали, когато сме подготвили европейския ам, акт за, стаби... за уврежданията. Така че, когато а, обсъждаме това законодателство трябва да сме амбициозни, да има ограничени образова, а, изключения, така че изключенията да са изключения, а не да останат правило. И това сме имали предвид, когато а, сме искали да говорим за тази да обсъдим тази тема. За това и сме включили тези елементи с терминалите за купуване на билети и съответно след това освободеността от а, м- купуване на по-висока цена във влака. Председателката, чудесно е, че и комисията е много активна. А, те са активисти днес. А, Роса има думата сега. Благодаря. Чудесно е наистина да чуем всичко това от комисията. Изчетох петицията която ни беше изпратена много внимателно. Чух ви а, сега също. И подписвайки конвенцията на ОНЕ, все пак а, мисля, че а, Румъния е последната държава от 28-те, които трябва, предстои да ратифицират. Факта, че е подписана а, конвенцията и не се спазва, и няма достъп до транспорт и така нататък за хора с ограничена възможност за движение и това, че трябва предварително лицето да каже, че трябва да пътува и да изпраща едва ли не някакви моби, това не е много лесно за тях. Все пак става въпрос за хора, които евентуално са в инвалидни колички, става въпрос за дълго пътуване, така че който пътува. В Румъния може да пътува 10 часа. Това не са равни възможности. Това не е достъпност. И се нарушават всички членове на Конвенцията на ООН и а, върви срещу нашите основни човешки ценности. Ако това обаче се прави нарочно, а, защото едва ли не румънските а, власти са решили, че това, което не е задължително, няма да го прилагаме 5 години. Тук а, само задължителните елементи се прилагат. Така че не трябва да се прилага само задължително, трябва всичко да се прилага. В крайна сметка, човешките права винаги са задължителни. И това е ясно нарушение. Економическият въпрос не е реален довод тук, защото винаги са по-важни човешките права. Така че със сигурност ще отвор... оставим тази а, петиция отворена и съм убедена, че и гръцките колеги ще се съгласят. А, нашия гръцки колега е голям активист, той винаги е тук, но може би да организираме едно посещение до Румъния, за да искаме потвърждение и да окажем натиск. Нашите решения тук в комисията Пети не са обвързващи, но когато организираме такива посещения и когато организираме семинари, стигаме до сърцата на хората и така ги караме да се замислят. Тук не говорим само за железопътен транспорт, говорим за достъп дори и до жилищно настаняване в тази област също има проблеми. Quizá más de las que debería. Обедена съм, че и образованието, включващото образование ще е обект на още повече критики и трябва да видим как да отворим всички възможности за достъп и да направим така, че хората с увреждане да имат достъп до трудовия пазар. И като говоря за по-нататъчна работа, нямам преди точно работа конкретно за хора с увреждане. Говоря за достойна работа, която предоставя резултати и за човека с увреждане, и за самото предприятие. За това ни трябват реални промени и бих предложила, ако комисията и ако Румина е съгласна комисията по петиции да организира посещение в Румъния и да интервюираме всички власти, за да се разгледа въпроса за уврежданията не само в транспорта, но хоризонтално във всички области на живота в Румъния. Мариас. Господин Мариас, на първо място искам да поздравя вносителката за анализа, който е направила и нейната инициатива да повдигне въпроса пред нашата комисия. Явно, така ми се струва, че е, Румъния е трудно място за живеене за хората с увреждания. Явно е, Органите не показват какъвто и да било интерес и използват всякакви вратички, които са достъпни, за да избегнат разрешаването на тези въпроси за достъп. И вносителката ни каза, че 15 дни предварително трябва да се информират съответните органи, че трябва да се пътува, че няма достъп до самата железопътна гара, че няма възможност за нея да се качи на влака. Това е абсолютно неприемливо. И сега въпросът е как ние практически можем да въведем каквито и да било възможности за постигане на резултат. Съгласен съм с колегата, която каза, че можем да предприемем едно посещение до Румъния. Ние вчера решихме само едно посещение, е, одобрихме и е, потвърдихме, но може би сега да използваме тази възможност и за евентуално допълнително посещение, защото тук става въпрос за много 20 милиона наши съграждани, така че явно трябва да се повдигне малко информираността на румънските органи. И чух наистина комисията тази сутрин и изобщо колко сте активни в областта на правата за хората за, с увреждания, но беше казано, че има нов регламент и има някои изключения в момента, а междувременно нашата а, вносителка от Румъния няма този достъп. Така че нека изпратим а, петицията първо до Комисията за транспорт, после до Комисията за по бюджета и да помолим всички колеги да не одобряват каквито и да било средства за Румъния за нищо свързано с транспорта, докато няма знак, че поне ще започнат да спазват всичко това. И така, ако а, средствата, които а, идват по някакъв начин с подобрение от парламента, могат да бъдат ограничени, спрени временно, ще се уверим, че изведнъж веднага много бързо ще се раздействат румънските органи и ще предоставят тази достъпност. И наистина хубаво е да се организира посещение, но понякога отнема години за органите да предприемат каквото и да било и да спазят своите задължения. Така че Εγώ τουλάχιστον εκεί είμαι μέλος. Да изпратим тази петиция на Комисията по транспорта, на Комисията по бюджета, на Комисията по бюджетен контрол, да спрат средствата към Румъния и тогава а, със сигурност ще се раздействат. Това според мен е единствения начин за действане, да се кове сега докато е горещо желязото или въпросът е наболял и така а, нашите съграждани, които не могат в момента да достъпят а, обществен транспорт, работни места, а, образователни институции и така нататък, да получат такъв достъп. Много е трудно за румънските колеги, но наистина смятам, че трябва сега да се заемем с този въпрос, защото иначе години отнема, докато се раздействат. Ако направим нещо в тази по сока, вероятно бихме могли да помогнем на нашите а, румънски съграждане. Искате ли вие да се включите накрая? Честно казано е, е чудесно, че толкова много подкрепа има. Наистина трябва нещо да се направи. Само, че да им се дават а, инструкции и указания на румънските органи няма смисъл. Те намират начин да заобиколят правилата, за това наистина трябва по-сериозни мерки. Ако чакаме румънското а, правителство изведнъж да направи а, за да е достъпен железопътния транспорт или изобщо да стане Румъния достъпна, може и аз да не го доживея до пенсионна възраст. Нещо трябва да се направи. Благодаря много. Благодаря ви, че дойдохте до тук да споделите с нас вашата история и е много важна вашата петиция. Ще я оставим отворена. Ще я ем, изпратим, разбира се, на Комисията по транспорт за становище и с оглед на преразглеждането на другите документи. Така че сега е момента добър момент е за предприемане на действия. И ние с нашата комисия трябва да мобилизираме тези а, а, членове. Ето Роса е тук, съместник член е тя в нашата комисия. Има и други, които са било то а, пълноправни членове или заместници в а, други комисии, като тази транспорта и ще ги помолим много внимателно да проследят, така че да можем да постигнем промяна крайна сметка, какво означава свободно движение на всички хора, ако не включва хората с увреждания? И тук говорим за свободно движение от една държава в друга за, с цел образование, заетост или създаване на семейство, но ако не можеш да се движиш в сам, собствената си държава, на обществен транспорт, какво изобщо означава свободно движение, ако е някаква далечна мечта за някои хора в Европейския съюз да вземат обществен транспорт в собствената си държава. Кошмар наистина. И ми се струва, че на нищо не преча това, че румънските е, органи използват всички тези вратички за изключения и не спазват изискванията. Това не е добре. Така че много строго писмо ще изпратим в Румъния, за да може да чуем и тяхната страна, особено що се отнася до тези изключения, които са а, им отредени по регламента и които обаче нямат а, безкрайна валидност. Така че какво трябва да се направи, ще видим и след това а, секретарията ще ги разгледа, за да обсъдим следващия път, когато обсъждаме възможности за посещение и да видим дали може да мобилизираме подобно посещение. Що се отнася до бюджетната комисия или комисията за бюджетен контрол, всъщност не ни попада това точно в правомощията, но все пак можем да помолим колегите в тези комисии да разгледат въпроса, особено вие, господин Мариас, така че обърнете внимание и накрая искам да благодаря на комисията още веднъж, защото международните а, задължения с които се е ангажирала Румъния, когато ратифицирала конвенцията, е, въжат. Така че още веднъж с помощта на комисията ще им го припомним. Благодаря на всички ни за тази е, сутрешна част е, от нашата сесия. Приятен обяд. Е, за вас е, дошли от Румъния. Е, поздрави от нас на вашите приятели и подкрепящите ви и нека продължим борбата.